колеги, добър ден. Господин Пебер, добър ден. За четвърти път ви го казвам, петия път трябва да почерпите с кафе. Започваме работа. Мисля, че всички можем да си спомним Жак Ширак, който почина на 27 септември и той е бил депутат, бил е и в комисията по транспорта. За да почетем паметта му, бих искала да ви помоля да станете за едноминутно мълчание. Je vous remercie, mes chers collègues. Благодаря ви, уважаеми колеги. Без да се бавим повече, преминаваме към приемане на дневния ред. Считаме, че е прият, ако няма възражения. Ако нямате възражения, приемаме и протоколите от заседанията ни. Искам да напомня, че сте поканени на 3 декември всички членове на тази комисия, също сътрудници, съветници, асистенти. Покани сте на 3 декември. Това е последния възможност, когато можем да направим кратка пауза и тогава ще имаме официална почерка, за да отбележим коледните празници. Така че след заседанието на Транспортната комисия на 3 декември в 18 часа сте поканени. Ние сме поканили също много колеги от Европейската комисия, новия ни комисар, както и представители на председателството на Финландия, на Харватия, председатели на парламента, така че сте поканени най-любезно. Преминаваме към избора трябва да изберем двама заместник-председатели първи и трети заместник-председател, след като Дирсон напусна. Господин Олери, за това трябва да изберем първи заместник-председател след което на трети заместник председател. За първи заместник председател групата на социалистите и демократите внесе кандидатурата на господин Олири. Има ли други политически групи? Има ли други кандидати за този пост? Няма. Групите на социалистите и демократите подкрепят ли внесената кандидатура на господин Олири? Да. Господин Олири, къде сте седнал? Вие съгласен ли сте? Съгласен ли сте? Да. Ако няма други кандидатури, за това нека да гласуваме с ръкопляскания за първи заместник председател да изберем господин Оливери. Може да се качите тук до мен на трибуната. Désormais, nous allons passer. Заповядайте. Сега ще пристъпим към гласуване. за избор на трети Не soyez pas jaloux. Maintenant, nous allons. И така, ще преминем към гласуване на трети заместник председател. Групата на социалистите и демократите съобщиха кандидатурата на господин Америкс, който е кандидат за третия заместник председател. Вие като група на социалистите подкрепяте ли кандидатурата? Да. Има ли други кандидати от е, други политически групи? Господин Ольвие? да, госпожа председател, от името на групата ИД искам да предложа кандидатурата на госпожа Шанта. И Искам да има тайно гласуване. Госпожа Шанта, вие съгласна ли сте да бъдете кандидат? Не се чува отговора извън микрофона. Monsieur Америкс. Euh, Господин Америкс, къде сте? Не ви видях, извинете. Вие съгласен ли сте да бъдете кандидат за този пост? Да. Много добре. По електронен път е, искам да направим проверка. за да се изпълнят всички изисквания съгласно нашия правилник. Така че моля ви да поставите картите си в апаратите за гласуване. И така, моля да гласувате, за да направим проверка. Това е само тест, за да видим дали разполагаме с кворум. Може да гласувате с да или не. Бя! Много добре remplacé par qui Monsieur Schulz est remplacé par Monsieur Gala. D'accord. Alors, comme nous sommes dans... И тъй като имаме строга процедура, ще прочета списъка на онези титуляри, които са заместени от свои колеги по гласуването. Господин Шулц, който е пълноправен член, се замества от господин Галер. Тук ли сте, господин Галер? Добър ден! Госпожа Кучинска е заместена от господин Франковски. Къде сте? Добър ден. Госпожа Монтеро е заместена от господин Новаков. Господин Новаков, къде седите? Добър ден. Мисля Либерацки. Bah, peut-être que parfois, euh, господин Либерацки. Така че за социалистите поглеждам наляво. Той се замества госпожа Грапини. Тя е тук. От името на зелените господин Скот Езлир е заместен от а, Доник. Добър ден. Госпожа Тилимец е заместена от Джин Еванс. Добър ден. Госпожа Возенберг е, е заместена от госпожа Веркунен. Господин Миласо е заместен от господин Фербер. Имате думата. Аз замествам госпожа Конечна. Микрофонът на председателката не е включен. Господин Флего за госпожа Некавал. Къде сте седнал? Господин Флего е тук. Ще гласувате ли, господин Флего? Много добре. така вече са ясни имената. Господин Маринеско, вие искате да кажа нещо. Госпожа Вирколин, го замества госпожа Возенберг. А, вие го казахте. Месье Мариан Маринеско. Господин Маринеско, не трябва да ми вършите вие работата. Bien ce на това разчитам. Сега преминаваме съгласно процедурата към електронно гласуване. Какво означава това? Става дума за тайно гласуване. Ето защо бих искала да ви кажа. Ако подкрепяте, имаме два кандидати. Зеленият бутон е за господин Америкс. Зеленият бутон е за господин Америкс, а за госпожа Люшентър червеният бутон. Има също и бял бутон, който означава въздържал се, но не се брои. И така, Зеленият бутон е за господин Америкс, червеният бутон е, е за госпожа Люшанта. Готови ли сте? Господин Рике, готов ли сте? Предстои ни работа, господин Рике. И така, зелен бутон на Америкс, червен, госпожа Люшанта. Le vote est fermé. Моля, прекратете гласуването. Господин Америкс получава 34 гласа, госпожа Люшента получава 9 гласа, Бих искал да помоля господина Америкс да дойде тук на трибуната в качеството си на трети заместник-председател на Комисията по транспорта. Поздравления! Без да губим повече време, Нека да преминем към 6 и 7 точки. Предложение за решение на Европейския парламент и на съвета за опромощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните райони между двете държави. Докладчик е господин Фербер. Ще разгледаме двете предложения, които се отнасят е, до опровощаване на е, Италия и на Германия, извинете, и Швейцария да сключат е, споразумение с Швейцария тъй като имаме един и същи докладчик, същите докладчици в сянка в голяма степен, можем да разгледаме двете точки заедно. Затова давам думата веднага на нашия докладчик Фербер за 5 минути, след което ще дам възможност за изказване на докладчиците в сянка. И така, господин Фербер ще има също възможност за заключително думи. Господин Фербер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря дори по-кратко от 5 минути, въпреки че досието е много важно, особено за моята родина, но все пак досието не е, е сложно. В двете досие се каса за споразумение за каботажни превози между Германия и двете и съседни държави. Германия иска да разшири сега съществуващото си споразумение и да включи в него и каботажните преводи. Ограничаваме се само по граничните райони. Целта е трансграничните публични превози да бъдат а, обхванати и това да бъде в полза на живущите в тези райони и онези, които пътуват редовно през границата. Основанието се намира в Лисабонския договор, където се казва, че компетентно дейността на Европейския съюз. Вече има споразумение за каботаж между Франция и Конфедерация Швейцария. И Сега целта е да се адаптира германското споразумение и да се включат и каботажните превози. Италия иска да направи същото, а съгласно Лисабонския договор Европейския съюз трябва да ни опълномощи да не направим това а, заради равнопоставеността и е, за неизкривяване на конкуренцията. А, Изменението е чисто техническо, не засяга нещата по същество. Става дума за упълномощаване да започнем преговори. Съвета, за съжаление, е по-бързо от Европейския парламент, тъй като съвета не трябва да провежда избори, така както ние. И за това съвета единодушно се изказа в полза и направи съответните езикови и юридически изменения в договора. Аз а, имам само едно изменение към правното основание, изменение, което беше направено и от а, съвета изменението засяга това, че ние не можем сами да взимам решения, а и Комисията по правни въпроси трябва да вземе отношение. Мисля, че те ще го направят с писмо. Аз като не юрист все пак знам, че с юристи, когато човек си има работа с юристи, работата никога не е лесна. Така че единственото ми предложение е да направим едно изменение в правното основание. Много ще се радвам, ако в много простена процедура приключим нещата с съвета, за да може да позволим на двете държави да водят преговорите, които възнамеряват да водят. Господин Даниелсон от името на социалистите. The... Благодаря ви, аз ще говоря на шведски. Искам да благодаря на докладчика за свършената от него работа. Това е много важен въпрос, да въпреки че не е сложен. Важен е за заетостта, за вътрешния пазар и за економическия растеж. За това е важно Европейският съюз и държавите членки да има добри отношения с съседните държави, благодарение на споразумения. Държавите, които са точно на нашите граници. В конкретния случай, що се отнася до Германия, Италия и Швейцария, става дума и за това да има добри автобусни връзки, което ще позволи на онези, които живеят от двете страни на границите, да имат улеснено ежедневие. Така че от гледна точка на докладчика също тези споразумения трябва максимално бързо да бъдат утвърдени без, разбира се, да има дискриминация срещу който и да е автобусен оператор в Европейския съюз. И е, ако не се стига до нелоялна конкуренция. Господин Буса Диас, благодаря. Аз ще говоря на испански. Най-напред е, бих искал да поздравя докладчика за неговото изказване. Мисля, че и двете предложения за разрешаване на каботаж са много интересни и най-вече бих искал да подчертая колко важно е да се гарантира, че и двете споразумения, както на Германия и Италия, отговарят на законодателството на Европейския съюз. Това е нещо логично, но все пак трябва да го припомним. Споразуменията между двете държави членки и Швейцария гарантират доброто функциониране на вътрешният пазар, като създават много добри възможности за транспортните компании и за потребителите, но не бива да се допуска никаква дискриминация между транспортните дружества в Европейския съюз, нито пък изопечаване на конкуренцията. Поздравявам докладчика и се надявам, че ще стигнем до добър резултат в интерес на всички. Следващия докладчик съм аз. Господин Фербер, благодаря ви за работата. Това, което е, е важно в този текст е да покажем, че докладът е а докладчика трябва да кажем, че свърши отлична работа, отговаря на първата ни цел, а именно укрепване на трансграничните връзки в случая между Германия, Италия и Швейцария, като същевременно държим да не се допуска социален дъмпинг. Знаете, че социалният дъмпинг е именно този, който вгорчава европейския проект. По останалите въпроси съм напълно съгласна и така, че от гледна точка на групата на зелените, вашият е, доклад ни изглежда е, приемлив е, и ние го приемаме. Така че приключих само за няколко секунди, господин Фербер. От идеи някои желали да се изкаже от името на господин Кампо Минузи. Не. За екаре аз ще говоря от името на ЕКАРЕ. Когато Маркус Фербер изготвя доклади, той навлиза в много детайли. Ние приветстваме и изменението, което той внася за правното основание. Що се отнася по същество на въпроса, слабо е засегнат въпроса за социалния дъмпинг. Ние също не можем да очакваме, че Швейцария ще извършва социален дъмпинг спрямо е, държавите от Европейския съюз. Затова аз цяло подкрепям доклада. Благодаря господаря Контура за Обедената левица. Искам да поздравя докладчика за днете му предложения. Те са отлични, ние ги подкрепяме. Има ли други желащи да се изкажат? И така, обръщам се към Европейската комисия. Вие сте с нас вече от три дни. Не, това не е никак неприятно, а много мило, че го казвате. И така имате думата. Ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на докладчика и искам да благодаря, че подкрепя предложението на комисията да се опромощат Германия и Италия да сключат споразумение за каботажни превози с Швейцария. Важно е да бъде напомнено, както каза госпожин Баусруза, споразуменията не трябва да водят до изобачаване на конкуренцията и не трябва да допускат дискриминация. Не може да има национални клаузи, както ние ги наричаме в тези, това, тези споразумения. Докладчикът подчерта, че има все още обсъждане на правното основание, член 2 и 91 от договора за функционирането на Европейския съюз. Действително се поставя въпроса дали е адекватен член 2 и за това ние искаме да се възползваме от становището на правните служби на Комисията на парламента, член 91, транспортното правно основание, остава като основание за вземането на това решение. Благодаря ви много, господин Лежуа, господин Фербер. Имате думата, за да приключите този дебат. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на колегите които се занимаваха с това, макар и не толкова тежко досие. Благодаря им за а, съгласието. Присъединявам се към това, което каза колегата Циле. Много внимателно разгледах съществуващото споразумение между Франция и Швейцария, така че проблема няма да е с социалния дъмпинг. При каботажа проблемите са други. Въпреки, че Швейцария е член на шенгенското пространство, а, има други проблеми, които германците и италианците американците искат да бъдат е, решени, тъй като пазара на труда е доста взаимосвързани в двете посоки. Искаме да предложим на работещите добра възможност за е, транспорт. Двустранното споразумение не бива да нарушава европейското законодателство и комисията не само има право, но е и задължена да следи двустранните преговори. Така че колегите справо повдигнаха този въпрос. Но смятам, че това досиене ще мине доста гладко през комисията. Значи е, последните е, до 20 януари трябва да се разгледат е, предложените изменения и на 21 ще се гласува в комисия. Благодаря. Сега продължаваме с работа. Благодаря, господин Фербер. Сега минаваме на резултатите от е, предложенията за 2019 е, относно проекта, който е, комисията предлага за финансиране и имаме удоволствието и да имаме сред нас представители на комисията господин Оливие. Всъщност господин Ройтерс. Благодаря на представителя на комисията за това, че е тук. Monsieur Ralrotter, je vais vous demander de bien vouloir nous faire cette présentation. Бихте ли направили е, представене е, на е, темата в рамките на 10 минути? Благодаря ви отново, че сте тук тъй като имаме, че винаги откликвате, когато имаме нужда от вас. Имате време за 10 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, представители на комисията. Е, за мен е удоволствие да ви представя резултатите от, е, за 2019 от поканата за участие в проекти по фонда за Свързана Европа. Ще започна накратко първо ще ви представя какво е направено в рамките на механизма за свързване на Европа, какви са приоритетите и след това ще ви представя резултатите от конкурсите. Както виждате от този слайд, е, коридорите по тенти и мрежата тенти са основните области. Специалният фокус е поставен върху трансграничните връзки, липсващите връзки и проблемните е, места. Хоризонталните приоритети са оперативна съвместимост, альтернативна горева, РТМС, Сезар и така нататък. Както виждате, в фокус е и устойчивият транспорт. Многогодишните конкурси са свързани с основните коридори по нети, хоризонталните приоритети. 95% от бюджета са предназначени за тях. Освен това, има и годишни конкурси за всеобхватната мрежа, с връзки между коридорите и коридорите от основната мрежа с останалите. Тук са обхванати по-малки проекти за по- максимум, срок от максимум 3 години. Целта е 5% от бюджета за механизма. Сега ще е, ви представя как, какво е положението за по изпълнението е, от 2014 до сега почти 30 милиарда са средствата за а, механизма, виждате какви са финансовите инструменти за транспорта са предвидени около 64 милиарда евро. Общ пакет и пакет за сближаване. Виждате, че все още една част от тези средства не са разпределени или разплатени. Е, всички средства всъщност са разпределени, но е, не всички са изплатени. Е, тоест, когато проектите не освояват средствата, прилагаме средствата, принципа на връщане при неизползване. Виждате как, какво е разпределението по приоритетните области. Основните инвестиции виждате, че са насочени към екологичния транспорт и преобладава железопътния транспорт. От всички 755 действия, около 306 в областта на железопътния транспорт. 47 милиарда от общите инвестиции означава а, това устойчивият е, е, транспорт освоява е, около 70% от средствата. Нека сега да видим какво се случи през 2019 година. 24 април беше последния срок. Бюджета 100 милиона, разпределени в три приоритетни области. Първо трансграничната секция морските пристанища и а, намаляването на шума от залезопътния транспорт. 65 милиона по първия приоритет и 35 по втория. А, това е а, а, годишен а, а, търка, ако трябва да го поставите в контекст на това, което ви казах преди малко. Какви са резултатите? Виждате на слайда 35 милиона за намаляване на шума от железопътния транспорт не са разпределени във втората област проектите за всеобхватната мрежа Тенти, за трансгранични връзки и пристанища имаше повече кандидатури, 32 милиона плюс. Третия ред от тази таблица бяха избрани 39 проекта на обща стоеност 117 милиона. 20% възможността за гъвкавост и ако има проекти с добавена стоеност за Европейския съюз, ще имаме възможност да отделим още средства. Сега ще ви покажа още няколко примера на избрани проекти. Първия проект е за намаляване на шума от товарния железопътен транспорт. Виждате, че този проект обхваща множество държави. Австрия, Белгия, Франция, Германия, Словения, Словакия Пространство на товарните вагони за намаляване на шума. За първи път провеждаме такъв търг. Втората ни приоритетна област, ще дам няколко примера от нея за конкретни проекти. Първия проект е трансграничен железопътен проект е, между Холандия и Германия е, на стоеност 12 милиона а, е, от механизма за свързване на Европа. Обща стоеност на проекта 51 милиона а, още един проект между Австрия и е, Унгария. Общите инвестиции са 6 а, е, е, милиона и половина, три от които се финансират от а, механизма. Сега ще ви представя един а, проект за пристанища. Пристанището на Улу Северна Финландия където се работи по инфраструктурата за подобряване на достъп до морето, изграждане на железопътна връзка. Това е екологичния компонент. Инвестициите са 2 милиона от наша страна от бюджета на механизма. Общата стоеност на проекта е 10 милиона. И последният пример, който ще ви прекажа, това е, е пристанището на Чевита Векия в Италия изграждане на железопътна връзка към пристанището. В последния участък към пристанището още два слайда, още три слайда имам за това, което предстои. Искам да информирам членовете на парламента за това какво предстои да се случи до края на годината, последната от настоящата МФР. Винаги прилагаме принципа на, на използваните пари се губят. Ако парите не могат да се освоят на време, а ние внимателно следим изпълнението на всички проекти, Ако парите не могат да се използват, те се връщат. 1,4 е, милиарда е тази сума и за нея се кандидатства. Какви са а, приоритетите? Първо, проекти за коридори за основната мрежа. Тези, този приоритет не е бил отварен от началото на годината 2015. Така че имаше а, а, искане да се използват средствата върнати по този проект. Втория приоритет за прототипи за сигурна и безопасна инфраструктура и оперативна съвместимост, като RTMS и Сезар. Също така и изграждането на морски пътища оставащия период на МФР трябва да ще бъде използван по тези приоритети и ще се подготвяме за следващия. И последното, което предстои, виждате на този слайд, общ бюджет 200 милиона. Идеята е да се комбинират инструментите и финансирането от, от ЕРБ и да се добави финансиране от частния сектор и националните банки. Тези 200 милиона са предназначени за два приоритета внедряване на системата РТМС и альтернативните горива. Търга беше обявен през ноември, съответно декември ще бъде обявен. Това е допълнителен инструмент. Сега искам да ви благодаря за времето, което ми отделихте, да ви представя какво ще стане до края на настоящата мефера и какво предстои. Nous allons tout de suite euh, ouvrir le débat. Monsieur Marinescu, vous ouvrez le bal. Thank you, Chair. Thank you for your presentation, Mr. Um, Reuters. I would like to know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 да благодаря всъщност, да ви благодаря за представенето. Нямам въпрос, а коментар. Искам да обърна внимание на комисията към значението и необходимостта да се подобрят някои комуникации, някои връзки, а не да се спира върху подробностите. Както знаят много наши колеги, миналата седмица прекарахме тези, така наречената зелена седмица в държавите членки. Е, бях в най, една от най-удовлетворените е, точки на Европа, Екстремадура в Испания. В римско време е, името на този град е Мерита Аугуста, един от най-добре свързаните градове с Рим и е един от много важните градове в Римската империя преди близо 2000 години. Но тогава нещата западат. Този град запада в значителна степен. И в Европа и в Испания това е един от най-изолираните райони е, по отношение на железопътни връзки е, по-специално. И това се отразява и върху Португалия, пък и Испания, както и е, останалата част от Европа. Екстремадура или Мерида са известни в Европа като е, е, влака на срама. Защо? Защото е, толкова малко влакове е, е, се движат в тази, е, този район. И е, липсата на връзки означава затруднение за хората, които живеят там. Това се отразява и върху тях, и върху останалата част от страната. Чух това от жители на този район. Необходимо е да се подобрят маршрутите, защото те подобряват свързаността не само между Испания и Португалия, а и за Европа, целият юг на Европа, всички държави членки. За това, уважаеми докладчик, аз нямам въпроси. Искам само да подчертая, че при представянето на бъдещи проекти е, не става дума за подобряване на проектите, а по-скоро за реализирането на онези, които са правени е, от времето на римляните. Сега всички европейци имаме възможност е, не само да постигнем успеха. За това искам да ви поздравя за работата. Благодаря. Сега, господин Кириад, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за подробното представяне на въпроса. Наистина хубаво е, е че бяха представени такива е, изразителни, добри е, и изчерпателни диапозитиви. Е, въпросът ми как е, трябва да се развие фонда за свързване на Европа, за да отразява той е, общо съгласие в Европа, че тя трябва да бъде неутрална по отношение на въглерода до 2050 година. И после чуваме много за инвестиции от Европейската инвестиционна банка и това, че тя финансира само е, екологосъобразни проекти, неутрални по отношение на въглерода. Но има проекти, които в е, е, които не отговарят на това описание, но могат да генерират растеж. Значи, във връзка с финансовата тема, виждате ли промяна в политиката на ЕИБ и какво ще произлезе, би произлезло от това? Друг въпрос, въпросът за шума говорихте за финансиране с цел подобряване е, звукозащитните е, е съоръжения. Е, цяла Европа се е притеснена от е, замърсяването, увеличаване на нивото на шума. Е, това се отразява на здравето на хората и бих искал да чуя как е, развивате е, позицията си е, по въпроса с шума и какво трябва да се направи. Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви, господин Ройтерс, за вашето е, така пълна и цялостна презентация. Въпросът ми е сходен до е, този до господин Маринеско. Не ме интересува толкова имената на страните, но казахте, че 61% са в, в плащания в момента т.е. обратното 61% са поети ангажименти и останалото плащане. Но какво очаквате всъщност? Е, значи, е, кохезионния портфейл ще приключи следващата година с какъв процент поети, кредити за поети ангажименти и плащания. Виждате ли от гледна точка на вашия опит сега виждате ли някакви проблеми с разпределение на средствата между е, и съотношението между кредити за плащания и за поети ангажименти? И как излежат нещата в следващата финансова рамка? Как ще излежат? Госпожа Кондора, имате думата. Благодаря на е, комисията за е, тази презентация. Няколко коментара имам и въпрос. Преобладаващото мнозинство от проектите са много интересни. Очевидно, насочили са повечето към железопътния транспорт. Някои са много важни от стратегическа гледна точка, като например е, връзката, ЖП връзката между Питио и Армения в Армения в Гърция. в момента железопътният транспорт добива голямо значение в контекста на кризата с климата. Възнамерявате ли, въпросът ми е, да разширите железопътната мрежа и смятате ли, че други цели, е, които ще включат в транспортния сектор е, други е, енергийни източници, ще, ще помогнат за постигане целите ни за въглерода до 2020. Благодаря. Аз ви приветствам за успеха, успешното представене. Два въпроса имам. Първо, за връщането на изразходвани средства. И комисията дали действа по конкретни проекти, по принципа освоявай средствата или ги връщай, или цялостно, интегрално по отношение на цялостния бюджет. като разбира се, в един отделен... Е, е, значи, е, вие освобождавате средствата по проект по проект или е, общо? И второ, предвид е, последния диапозитив, този фонд за е, съчетаване на фондовете всъщност е е един начин да се е, пренасочат, освободят средства. И е, това е функция от е, средства, с които са на разположение или които са освоени. как ще изглежда това в едногодишен план? И не съм изненадан от е, е, така недостатъка и слабостта на проектите, е, свързани с е, е шума от е, в железопътния транспорт. Е, тук се говори за е, три милиона евро Имате ли обяснение е, за това, че е, няма е, е необходимата, е, че всъщност има увеличение с над 100 пъти? Скъпи приятели, скъпи колеги, днес сме е, се намираме в състояние, когато преживяваме най-горещия месец е, в, е, на планетата. Октомври се оказа такъв месец. Това е една катастрофа, която очаква Европа, наводнения и така нататък. И а, всички знаем, че подписахме а, споразумението в Париж, в, според което транспорта има огромно а, въздействие върху, а, тромена, а, върху промените в климата с а, а, емисиите от а, а, въглероден двуокис и така нататък. А, сега е, комисията е, смята е, да, комисията смята да е, инвестира повече в железопътния транспорт, но втория проблем си остава сухопътния транспорт. Това е сериозен транспорт. вие е, показвате, че всъщност пълноводието на реките е, и наводненията се оказват е, е, сериозен проблем. Но И това е нещо, което, по което трябва да се направи нещо. Това беше първи ми въпрос. Втория. А също така и за вътрешно за речния транспорт. Втория въпрос е свързан с западането, деградацията на инфраструктурата. когато наблюдаваме остаряващата инфраструктура в железопътния транспорт, всички технически проблеми и опасности, които ни чакат на пътя, трябва наистина да е, отговорим от една страна на ежедневното е, мобилност на хората. Вторият ми въпрос е как днес е, трябва да е, инвестираме повече в ежедневната мобилност на гражданите но какво правим ние в тази комисия по отношение мобилността на хората и транспортния аспект на този въпрос, тъй като мобилността означава живот? И второ, мисля, че е крайно време комисията да разбере, Европейската комисия да разбере, че въпросът с транспорта е свързан с всички други и се отразява на всички други комисии. И аз бих помолила комисията да се заеме с механизма за свързване, какво ще направи за така наречения зелен курс и как Европейската комисия ще е, вмести е, транспорта в е, концепцията за зеления курс, екологичния курс за да развие една индустрия и за да включи транспорта в това. Тук възникват и всички въпроси, свързани с иновациите. На един от диапозитивите говорихте за цифровизацията. Цифровизацията не е самоцел в инвестициите. Тя трябва да участва и в огромната цел за, на цифровизация на транспорта. Как ще насочите тези инвестиции, така че, е, инвестиции, така че да отговорите и на е, проблемите климатичните, е, цифрови, проблемите с цифровизацията и в крайна сметка да се погрижите за хората, за които ние, пред които сме поели отговорност. Сега господин Новаков, имате думата. Благодаря много, господин Ройтерс. Ето ме, тук съм. Първо, благодаря ви за презентацията. Наистина, Фонда за свързана Европа, заедно с Еразъм Плюс, са едни от най-така видимите програми на Европейския съюз, защото те прилагат, работят по проекти, които имат голямо значение за местните общества, е, тук аз разговарях с един в, човек, който семейството му е работило в железопътния транспорт от години, десетилетия в моята страна. И сега, по, по, благодарение на този фонд, ние сме свидетели на влакове, които вдигат 200 км в час. Това променя живота на хората в буквален смисъл. Не, обезлюдени райони поради безработица безработица, липса на работни места или други условия, всъщност могат отново да привлекат хора там, тъй като е, вече става много бързо и лесно да се пътува е, до, редовно до големия град. Е, поради тези високоскоростни влакове. Въпросът ми е свързан с бъдещето на този фонд и аз е, го задавам като е, докладчик по е, бъдещето на кохезионната политика. Защо този фонд от самото начало не е достатъчно подплатен с съответното финансиране? ако е толкова важен и ние сме съгласни, че тази програма трябва да продължи да се развива и да прилага такива важни проекти, които е, се отразяват и на околната среда. Знаете, че е, железопътни транспорти са сред най-екосъобразните транспорти. Защо е, този фонд не е достатъчно подплатен финансово от самото начало? Добро утро, госпожо председател, господин Ройтерс. Имам три точни въпроса. Какви са основ основанията, какви са причините е, тази е, проблема за, програмата за е, защита срещу шума не е достатъчно финансирана, изпълнена, дали това се дължи на конкуренцията от страна на, на трамвайния транспорт в Германия. Наистина често сме на, на, свидетели на това, че фирмите предпочитат да инвестират в трамвайния транспорт и това отнема работна ръка от железопътния транспорт. И дали предвид Третия въпрос ми е как излежат нещата с електрификацията на е, дажени отсечки. Тук железопътни отсечки. Тук виждаме огромен потенциал за декарбонизация и по-бързия път към мобилност в железопътния транспорт. Благодаря, госпожа Депарне. Сега госпожа Гарсия Минус. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за направената презентация. Благодаря също на комисията, че обърна внимание на трансграничното значение по работата по проекта между Франция и Испания, както и за подобряване на административната координация по проектите, които са общи и от европейски интерес продължение на казаното от господин Велса по отношение на липсата на свързаност на някои зони в, Испания, искам да подчертая колко важно е да се работи да се работи по коридора Кантабрия, Средиземно море, в провинцията Руел, където се изпитва нужда от подобни връзки. Благодаря ви. Благодаря ви много. Госпожо Лешанта, сега вие имате думата. Благодаря, госпожо председател бих е, желал да, да подчертая нещо свързано с мобилността. Вие говорихте във вашата презентация съвсем основателно за смъртоносната катастрофа на моста Жен. Il faut absolument investir. <clears throat> Би трябвало да се инвестира повече в инфраструктурата, особено в шосейния транспорт. Този мост е за велосипеди. Например, той се нарича Галиот. Той е не само за велосипедисти, но за песекоци, както и за автомобили и се нуждае от спешна реконструкция. Вече 10 години за съжаление, не можем да постигнем напредък по този въпрос тъй като става дума за зона, която е защитена екологична зона, защитени животни има в тази зона. И това е важна тема, която, разбира се, трябва да се отчита, но като се има нуж... предвид нуждата от спешни действия по този мост, трябва да се отчита също и сигурността на хората е, и да ни се помогне да постигнем напредък по този проект, а не само да защитаваме няколко животни. Да, разбира се, е, без е, биологично разнообразие хората не могат да съществуват. Това е правило на природата. И така, господин Сила, има много въпроси към вас и малко, малко време. Съжалявам за това. Мисля, че две бяха темите, които се повтаряха във всички изказвания. Благодаря ви. И аз искам да дам някои по-детайлни отговори. Господин Маринеско попита какво е нивото на изразходване на бюджета и кои са държавите, от които възстановяваме средства, има ли разки между различните видове пакети финансови средства. Поканата за представяне на предложения по дадени проекти е балансирано между общият пакет и кохезионният. Така че и двете страни, всички страни, които са засегнати, изпитват едни и същи проблеми, когато реализират проектите. Основните проблеми, които забелязваме в изпълнението на проектите, които водят до закъснения или свързано с получаването на разрешителни, или пък поради процедурите за обществени поръчки. И двата случая водят до забавения. В отговор към господин, на господин Рике, ние и нея разглежда нещата по проект по проект. Всеки проект се разглежда по-отделно, като се отчитат показателите, които са вложени в споразумението за предоставяне на безвъзмезна помощ. Средствата се връщат в бюджета на базата на консенсус, което означава, че трябва да има промяна и в бюджета, преразпределение на бюджета. Тези средства трябва да бъде гарантирано, че ще бъдат върнати в бюджета. Как се сравнява това с предходния период? Преди беше 8 милион, милиарда бюджета. 80% бяха средства, които се връщаха. По-настоящем имаме 1,4 милиарда. Това е сравнително малка сума. И скрининга на Инея показва, че може би ще има известно връщане отново на средства в бюджета но по-малко, отколкото предходния път. Може би на половината на това, което сме имали до 10%, дори по-малко 10%. Тоест този път се справяме много по-добре, отколкото предви, което също е, е логично, тъй като е, има по-висока зрялост на проектите. Държавите членки имат повече опит, включително в държавите, а, така наречени кохезионни страни. Някои от тях се справят много по-добре но всички страни имат проекти, където имат закъснения. Почти всички страни допринасят, т.е. няма конкретна държава, която да е много лоша или пък която да е много добра. Дали своевременно могат да се освоят средствата? Господин Маринеско, вие попитахте за проучванията. Да, трябва да стане така, тъй като периода за допустуемост и за освояване е до 2023 като се има предвид, че проектите, които представих днес, ви може да видите брошурата в входа на залата. Имаше три пъти повече внесени предложения по вторият елемент. Така че говорим за добра зрялост на проектите, проучванията ще приключат е, до 22-23 и за следващия период ще се пристъпи към изпълнението на проектите. Това исках да кажа на първо място относно връщанията в бюджета. Вторият важен въпрос е, се отнася до начина по който изразходваме бюджета и по какъв начин ние е, ще отчетем климатичното измерение. Мнозина от депутатите, както и вие, госпожо председател, поставихте въпроси в това отношение. Ние говорим не само за едни покани за представяне предложения, над 70%, по-точно 71% отиват за устойчиви видове транспорт. Въпроса за шосетата. Тук има сравнително висок степен но там се включват също и безопасни паркинги, включват се въпроси свързани с пътната безопасност и прочее. Всички те са в тази графа. Частта, която се отнася до шосейна инфраструктура, се ограничава, тъй като става дума само за пакета за кохезионната политика и само за трансгранични проекти. Тоест, ние прилагаме един много строг подход за следващият механизъм климатичните въпроси ще заемат 75%. Бих искал членовете да знаят, че това е много високо. Само ИТЕР е на 100% и СЕФ е на второ място. Вие самите преговаряте, госпожо председател, по резултатите от механизма за свързване на Европа 2, 60%, но за да се постигне това означава, че транспорт трябва да е 75%. Мисля, че това е ясен отговор за това по какъв начин можем да се справим с предизвикателствата в бъдеще. Вие почертахте две области – альтернативни горива и цифровизация. Альтернативните горива и сега се разглеждат в шосейната част. Там се включва и въпроса за инфраструктура, за альтернативни горива, която са финансираме. Има добри постижения и това ще се отрази на резултатите от преговорите по СЕФ-2. 85% отиват към твърда инфраструктура, като тунели, мостове и прочее, и 15% за останалите компоненти. По време на преговорите ние искаме да се увеличи да се, до 40% което означава почти да се отвои, даже да се отрои този, тази част от бюджета. Мисля, че това ще отговори на потребностите за електрификация не само за шосения, но и за ЖП транспорта, да се използват също альтернативи горива, като въглерод и прочее, водород, извинете, и прочее за следващия бюджетен период. Нещо по-маловажно, но не чак толкова. Госпожа Гарсия Муниус, както и други, говориха за трансграничните връзки. Днес аз говорих само за този случай, но поканите за... Но знаете, че Мерида е по Атлантическия коридор и връзката между Евора и Мерида е, е от ключово значение, що се отнася до пристанището. Тази гранична връзка се отчита в Тенте. Господин Маринеско попита какво ще се направи за връщането на средства в бюджета. Дали средствата, които ще бъдат използвани в Португалия, сега наблюдаваме дали ще се изразходва до 2023, дали ще се реализира проекта. Това е от ключово значение да има се свърже с ЖП линия Лисабон с Мадрид. Координатора е на място, работи се, средствата са отпуснати. Сега ние разглеждаме как ще се реализира проекта. ако не се реализира сега, да видим дали може да се изпълни в следващата многодишна финансова рамка, тъй като гражданите трябва да разполагат с такава ЖП връзка. Не само Мерида, но и много други. Много от проектите ни са трансгранични и гражданите очакват това да се случи. Това отговаря и на вашия въпрос, госпожа председател, той беше повдигнат още многократно, свързано с поддръжката и с мостовете. Ние тук трябва да сме предпазливи. Е, или ще държим сметка за влиянието върху климата, търсим оперативна съвместимост и намаляване на емисиите, или пък използваме повече шосейни връзки. Ако ние използваме всички инвестиции за подмяна на нуждаещи се от ремонт мостове, няма да разполагаме с достатъчно средства. В СЕВ-2 е ясно, че не може да направим това. Можем да направим обаче нещо друго за подобни проекти. Има научни изследвания, които ясно показват по какъв начин да се наблюдава е, извършването на ремонти, как да се подменя инфраструктурата. Дали това също може да е възможен вариант в някои случаи ако се занимаем с подръжката, този бюджет ще трябва да експлодира. Господин Новаков вече каза, че бюджетът е много ограничен. Какво можем да направим с този ограничен бюджет? Ние трябва да го насочваме много точно върху трансгранични връзки, върху измерението свързано с климата. Така че ние искаме да се разпростираме твърде много, трябва да бъдем по-целенасочени. Имаше и въпроси за реалните шумове, защо няма достатъчно проекти в този смисъл. Ние правим тези покани вече за трети път. Всички действия водят до замяна на една четвърт от всички вагони в Европейския съюз. Това е доста значително, това е доста добър резултат. Ние считаме, че по този начин ние значително стигаме до по-малко замърсяващи вагони в шумово отношение. В определен момент е, искаме пазарът също да се намеси. Има и други инструменти, като такси за достъп и прочие. Но мисля, че подмяната на флотата върви добре. Дали ще сме готови за следващата МФР? Да. Ние очакваме, че можем да изразходваме този бюджет много по-добре, отколкото предходния път. Считаме, че следващия път ще бъде дори още по-добре, защото всички проекти по сегашната МФР понякога имат закъснения, но след като се получат разрешителните и се извършат процедурите по обществените поръчки, те навлизат в фазата на изпълнението. В отговор на господин Новаков, ние имаме силна подкрепа, нужда от подкрепа на трансгранични проекти, защото държавите членки, ако ние не се намесим, ще изразходват средствата за национални нужди. Ние искаме да се финализират трансграничните проекти. Мога да ви дам в писмен вид колко ще е необходимо за всичко това и то е много повече от предвиденото в бюджета но ние се фокусираме върху този въпрос и ще видим какво може да се направи. Считам, че отговорих на повечето от поставените въпроси, господин председател. госпожо председател. Мога да спря до тук, защото иначе няма да се съобразя с времето, което сте ми отделили. Благодаря ви много за представената панорама. Ние много внимателно ще следим механизма за свързване на Европа 2 вие имате основание, ние сме положили усилия, но сме много далече от целите, които желаем да постигнем. Имате право, казвайки, че реалните ни цели с изменението на климата и цифровизацията трябва да бъдат отчетени. Аз считам, че и днес трябва да се направи така, че комисията да предложи нов метод и да покажем на гражданите, че тези средства са в тяхна услуга. И това е огромен проблем, уважаеми колеги. Вие го знаете много добре. Кой знае за всичко това? Никой не знае. Тук също имаме проблем. Свързано с информирането на обществеността, когато се инвестира в влаковете, в ЖП линиите, когато се инвестира в Бело алеи и прочее, прочее. Необходимо е гражданите да се дадат сметка, че това е работа, която се върши на европейско ниво, че всички работим заедно и за това трябва да положим усилия тази информация да стане достояние на обществеността, за да разчитаме на една по-добра мобилност в утрешния ден. Аз също бих искал да подчертая, че ние сме във ваша услуга между парламента и комисията. Ние работим много тясно по тази програма. Винаги идваме тук, за да представим новите покани и резултатите. Както вече казах, има 785 проекта, много от тях са в вашите избирателни райони. Ако се нуждаете от информация, от подкрепа, ние можем заедно с нея да ви предоставим такава информация, за да можем да кажем на гражданите какво точно става и защо се правят определени избори в тази програма. Така че аз предлагам да ви помогна по отношение на комуникацията, да помогна на членовете на вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря за това сътрудничество, което е много приятелско, много добре и очакваме това да продължи през едните месеци. Ние продължаваме сега с нашия дневен ред и преминаваме към представене на проучване, свързано с свръхтуризмът, въздействие, възможни реакции на политиката в тази област. По този въпрос е много интересно да отчетем защо се използва този термин свръх туризъм. Това е ситуация, при която ефекта върху туризма в определени периоди и места надхвърля всички тавани на физическия капацитет, на екологическия капацитет, ако искате да излезете от залата и да си говорите, го направете веднага. Мерси. Благодаря ви. Относно свръхтуризма, тук е, определено имаме проблем. Има надвишаване на тези физически, екологически, социални, психологически, политически а, тавани. И за това ние искаме да разберем по-добре това явление е свръхтуризъм и да може да се предложат реални политики, да се тушират негативните ефекти. Благодаря ви, че сте тук. Имам удоволствието да приветствам господин Пол Питърс. Добре е дошъл. Вие сте професор от за устойчив туризъм в университета в Бреда. Благодаря и на господин Клаудио Милано, професор за устойчиво управление на туризма в университета ЕДА и професор по антропология в университета в Барселона. Вие сте авторите на това проучване, въпреки че нещата са много разочароващи, нещата стоят така. Истинският въпрос, който трябва да имаме предвид, е по какъв начин този свръхтуризъм влияе зле на териториите, тъй като има градове, където жителите искат да се забрани присъствието на туристи. Как да не се допусне да се отразява зле на екологията, на природата, този свръхтуризъм. И също трябва да имаме предвид и економическият ефект. Всички са губещи в това отношение. Благодаря ви, че сте тук. Господин Питерс, давам ви думата за 6 минути. Благодаря ви много за възможността да ви представя нашия доклад. Е, това е научно изследване от 2018 година, така че нещата са се развили и може да има и нови тенденции, които не сме ловили в нашия доклад. Е, какво е съдържанието на моята презентация? Първо ще направя кратко въведение в темата ще направя кратък преглед на свръхтуризма в света и в Европа. Ще кажа няколко думи за това как се измерва свръхтуризма какви са резултатите. Ще представя и някои казуси, по които сме работили и накрая ще направя и изводи и препоръки за Комисията по транспорта. Каква е целта на изследването? Първо да събере цялата информация, да ви даде информация за политиката, практиките и да даде препоръки за това как да се избегне или да се намали свръхтуризма. Е, не е лесно да се даде дефиниция е, тъй като има множество изследвания, има множество дефиниции ние сме а, създали собствена дефиниция, виждате на екрана. Свръхтуризма, това е ситуация, а, в която а, влиянието на туризма надхвърля физическите, екологическите, социалните, е, економическите, психологичните и, или политическите възможности, политическия капацитет ако са прекрачени всички тези е, граници, говорим за свръх туризма и тези граници са прекрачени в различна степен е, на различните места. Е, какви са причините за свръхтуризма? Две тенденции, които се развиват през последните десетилетия, са особено важни. На първо място транспорта стана много бърз и много ефтин, най-вече заради нискобюджетните авиолини, но също така и междуконтиненталните връзки много поевтиняха което означава, че всяка една потенциална дестинация, всяко, всяко едно селце е потенциален пазар за целия свят. Потенциално, разбира се. Втората тенденция е развитието на технологиите, развитието на цифровите платформи, социалните медии. Какво се случва в социалните медии? Като цяло те насочват вниманието прекалено върху определена дестинация. Ако дадено място попадне в центъра на интерес, то много бързо се превръща в световна дестинация. Така че в резултат от тази тенденция малък брой дестинации преживяват туристически бум, биват буквално наводнени от туризми. Също така в изобили са и нерегламентираните възможности за нощувка, като Airbnb, тези места за нощувка не плащат данъци и не спазват а, регламентите. Създали сме един модел, който описва свръхтуризма. Тук виждате най-същественото. Този модел по принцип казва следното. Ако туризма надхвърли а, капацитета, по какъвто и да било начин, ако туризма надхвърли капацитета на дадено място, говорим за свръх туризма. световен мащаб Установихме, че през 2018 година, през лятото, 105 дестинации са засегнати от свръхтуризма, 70 от които са в Европа. Ние насочихме нашето внимание по-скоро върху Европа, не толкова колкото по света. И още повече, че Европа има най-много дестинации засегнати от свръхтуризма. туризма. А, понякога свръхтуризма може а, да е от екзистенциално значение, да представлява екзистенциален риск. А, свръхтуризма въздейства както върху а, обществото, така върху економиката и околната а, среда. Обикновено говорим за свръхтуризъм в градовете, но това явление застрашава някои селски райони, крайбрежни региони. Така че явлението в никакъв случай не се ограничава само до градовете. Имам проблематично е измерването на свръхтуризма. може да се измерва плътността а, на туристите а, на глава от населението и на квадратен а, а, километър. А, но а, какъвто индикатор да се заложи, а, а, една дестинация може да бъде малко под него или малко над прага и пак да е засегната от свърхтуризма. Така че тази трудност а, съществува. Въпреки това изготвихме един списък. Е, ако по този чеклист, по този списък на всеки отговор се отговори с да, съответното място е засегнато от свръхтуризма. Нашите данни стъпиха на статистиката над 2. Затова, защото информация за не всички индикатори е, беше на разположение за другите е, региони по НАЦ. И на основата на оценката на риска ние установихме е, множество региони, силно застрашени от свръхтуризма. Виждате списък на тези е, региони. наред с тях има и други региони и градове, които вече е, е, страдат от свръхтуризъм. Ето тук ви представям само какви, каква е разликата между индикаторите и каква трудностите. Виждате на а, лявата градин, а, картина а, плътността на леглата и нощувките на квадратен километр, а вдясно на глава от а, населението. Разбира се, от светените в червено региони са по-високо задържани. Виждате колко различна е картината. Даже бих казал, че е обърната на обратно. Въпреки това, обаче, успяхме да намерим такива индикатори, е, с които да може да се измерва свръхтуризма. Е, такъв индикатор е, например, високия дял на туризма е, в економиката в БВП, плътността на туризма на квадратен километр, ръста на въздушния транспорт, защото е, това е много високо рисков е, фактор, високият е дял на Airbnb в общия брой на места за нощувка. Нека сега да минем на казусите, Виждате тук всички дестинации съсегнати от туризъм, които сме идентифицирали е, в Европа. За нашите казуси е, използвахме такива места, които да са от различни държави, да обхващат различни типове е, региони, да има градове, селски райони и крайбрежни райони и острови. Работейки по казусите, ние а, а, установихме, че нещата много зависят от типа на а, дестинацията. Например, в селските райони проблемите са повече от екологично естество, докато в градовете са повече от социално естество. Също така разгледахме и мерките, които са взети на местата засегнати от свръх туризъм. Тези мерки са, например, разпределянето на туристите, опити за влияние върху поведението на туристите, разширяване капацитета на инфраструктурата. Това, което липсва тук е ограничаване на разнастването на туризма. Друго, което научихме от казусите е, че няма мониторинг на мерките, т.е. ние не знаем дали те са ефективни или не, или поне така беше преди една година. И сега някои основни изводи. Въздействието има потенциал да застрашава съществуването на гражданите, т.е. да бъде от екзистенциален характер, нискобюджетните авиолини и ниските разходи за, за, за транспорт и възможностите за круизи също насърчават свръх туризма. Другото, което можем да препоръчаме е да се проведе едно по-систематично изследване, да се събират данни и за регионите от нац Смятам, че това, което показа говори, говори само за себе си, но със сигурност трябва да се води по-добра статистика и да се извършва обмен на опит и добри практики. Благодаря, господине. Всъщност, във връзка с последния въпрос, трябва да се създаде една специална група да решава конкретни проблеми, свързани с транспорта и аспекта туризъм. Сега ще дам думата на господин Милано. За 6 минути имате думата. А, можете малко и да пресрочите вашето регламента за изказане, подобно на господин Питърс. Well, <clears throat> um, Good morning. More than um, a presentation because... Um... Добър, добър ден. Аз не съм подготвил презентация, защото професор Питърс а, вече а, представи основната презентация по нашия доклад. Ще отговорим на вашите въпроси, но това, което искам да кажа е, че от изследването мина една година. И е, в Европа наблюдаваме е, социално въздействие върху е, туризма, но аз предлагам да, да отворим дебата на, на това място. Да, откривам дебата. Господин Маринеско, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентацията. Тя е много на време, много е необходима, както за туристическата индустрия, така и за нас. Вие представихте списък от рискове. Не видях в този списък а, риска, риска за качеството на услугите. Мисля, че този риск е много висок – когато има голям брой туристи, качеството не може да се запази на същото равнище, каквото е при по-малък брой туристи. Разглеждали ли сте този аспект или не? И ако сте го разглеждали, какви са резултатите? Благодаря, господин Маринеско. Госпож... Господин Лири. Köszönöm szépen eh, az előadóinknak is, és eh, elnök azt. Благодаря. Благодаря на ораторите за това, че тази тема е включена в дневния ред. В трите минути, с които разполагам, няма да засегна всички аспекти, но аз ще се съсредоточа върху нашата задача тук. Нашата задача е да гарантираме, че там, където се взимат решенията, органите на местното самоуправление, националните правителства и европейските институции да разберат, че е необходима добра координация на европейско равнище и че трябва да се провежда един вид маркетинг по този въпрос на европейско равнище, защото в такъв случай ще имаме по-добро влияние и и ако се провежда европейска маркетингова кампания, можем да предложим альтернативни дестинации в Европа. Хората трябва да разберат, че в Европа има много фантастични места и ние можем да разпределим туристите по-равномерно. За целта със сигурност ни е необходима по-добра координация на европейско равнище. Също така, е, в следващата 7 годишна МФР ни е необходим бюджетен ред за устойчив туризъм, защото той ще ни позволи да имаме по-добра координация и да провеждаме маркетингови кампании в Европа. Госпожа Ван все още не е взела решение дали ще има комисар, който ще отговаря за туризма по-специално. Господин Тимерманс отговаря за зеления курс. А, и свързано с зеления, свързани с зеления курс са множество аспекти, които засягат и туризма. Така ще можем да се преборим с отрицателното въздействие на туризма и ще ни позволи да включим местното самоуправление и експертите за да можем да гарантираме, че туризма няма да бъде враг на хората, а ще ги приобщава. Благодаря ви, имаме много работа за вършен. I will take the floor as well in Spanish. И lo primero que quisiera hacer es... Първото, което искам да направя е да поздравя професорите Петърс и Милано за тази презентация. Европа се изправя пред сериозни предизвикателства, свързани с цифровизацията, Томас Кук е, също е ясен пример за липсата на адаптация към новите модели, направени на бизнес, устойчивостта, конкурентоспособността, също веригата на създаване на стойност, както и свръх туризма, който води до ниско качество. Искам да благодаря на двамата професори, професори за това, че Европейският парламент е, по наше искане беше включен и въпроса за Балиарските острови. И винаги си мисля, когато говорим за туризъм, да заложим на качеството, не на количеството. Ако Балиарските острови са някакъв пример, в това отношение е защото бяха реализирани много реформи в публичната политика, в инфраструктурата. Бяха вложени средства и време за подобряване на инсталациите. Също да се подобрят знанията относно туризма, да се променят моделите не само слънце и плаша, а е да се включат и културни обекти. Ние искаме да имаме конкурентен модел. Останалите има някои райони, които са изправени пред проблема с туристофобията. Те искат да инкриминират туристическата дейност. Това е един важен сектор, който създава хиляди работни места туризма трябва да е възможност. Не трябва да се разглежда а, като заплаха. Разбира се, стига да се държи на качеството, на най-доброто качество в туризма, най-добрите условия, които да бъдат предлагани на туристите. Ето защо от името на а, Сеудаданост, а, ние сме част от либералното семейство в Европа, ние сме против инкриминирането на туризма. Онези, които считат туризма за заплаха, не за възможност. Трябва да се подобри конкурентоспособността и също да се обърне внимание и на данъчното облагане, за да се гарантира високо качество, а не количество на туристическата дейност. Доста често гледаме е, на туризма като хотел, ресторант, е, летище, но туризмът е, е преживяване. Когато хората се върнат от дома си, от вакансия, която са очаквали цяла година, за да си починат с семейството и приятелите. И те се връщат с определени преживявания – И ние сме част от онези, които трябва да гарантираме тези добри преживявания на туристите. Аз съм напълно съгласен с това, че трябва да заложим на качеството, а не на количеството. Искам да благодаря за вашето изследване и най-вече, че работите за подобряване на туризма. Благодаря много, господин Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на професор Питерс за една, един, един много убедителен е, преглед, който почива върху факти за е, свръхтуризма. Мисля, че трябва да помислим по двете, двете компоненти пътуването до дестинацията, как това се отразява и след това как самият туризъм и туристите се отраз... Е, присъствие на туристи се отразяват върху тази дестинация. За да управляваме тези процеси както трябва, туризма всъщност, ако се управлява както трябва, туризма може да донесе до значителни ползи е, е, и подобряване на инфраструктурата в тези дестинации. не само негативната страна на туризма трябва да разглеждаме. Вие споменахте проблема с Airbnb. Аз наистина съм абсолютно съгласен, че това е сериозно предизвикателство, особено в пазари, както и в моя град, в Дъблин, в Ирландия. Това е сериозен проблем и трябва да се търси международен отговор на този проблем. Не трябва да забравяме бързите промени, които предизвикват социалните медии в туризма. Е, като е, възхваляват или отричат е, дадена дестинация. Това се отразява много сериозно върху определени страни. Благодаря ви за вашия труд и очаквам да писмения вариант на доклада. Колкото до конкретните въпроси, питам се дали сте мислили за сертифициране, на устойчиво сертифициране на туризма това дали е, е ли нещо, което Европейския съюз би могъл да е, направи, да придвижи е, по посока на общи стандарти е, на туризма или е твърде така широка, твърде голяма тема, за да се ангажира Европейския съюз. Но поне можем да чуем за примери подобни е, до, полезни примери, които ни покажат как по-устойчиво да управляваме туризма. Отново благодаря на вас и колегите ви за свършената работа. Благодаря много. Сега госпожа Виоло има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря ви, господин професор, за вашата им изключително интересна презентация. Това проучване на свръхтуризма е и много интересно, но и много обезпокояващо, защото за нас е изключително важно да помислим да, за потоците, туристическите потоци в Европейския съюз. По този въпрос ние нямаме съответната координирана политика и е, виждаме, че въздействието от научните изследвания са най-разнообразни е, е, Понякога проучването за Airbnb не ви дава ясна картина на европейско и национално равнище. И мисля, че тази комисия трябва да поиска повече средства за подобряване е, инфраструктурата, пътната инфраструктура, шосейната инфраструктура, но е, трябва да е, работи и за срещу страктуризма. Част от това се дължи на операторите и наистина добре е да има една работна група, която да работи по този този въпрос. В тази комисия ние всъщност никога не сме имали комисар, който да отговаря за туризма. Предвид на това, че госпожа Фондерлайн дори още няма така комисар, аз се надявам, че е, туризма в е, Неапол, в Накапри и други места, е, Съгласна, е, съгласен съм, че те генерират много приход в е, е, хазната на е, Италия, но и нанасят много щети. И това е проблем, който трябва да се реши. Трябва да защитаваме и опазваме културното наследство в Европа. Статистиката за 2019 надявам се да покаже различна тенденция от тази за 18-та моля ви да се ограничите от две минути, иначе няма да успеем да чуем всички. Благодаря на господин професора за неговата е, презентация. Наистина похвално е усилието е, ви е, да покажете една глобална картина на това явление свръх туризма. Както по отношение на дестинациите, така и най-общо. За да управляваме това явление, трябва да действаме много внимателно – трябва да се насочим към конкретни дестинации, където непропорционално, които непропорционално се разрастват. Сега сещам се за Санторини. Може би не е най-удачният пример. Аз бях е, министър на туризма е, в последните няколко години в Гърция. Трябва да ви уверя, че е, Санторини няма проблем с туризма. Ние успяхме да разпределим потока на туристи в рамките на цялата година за съжаление, може би е, местните органи можеха да реагират по-адекватно или местни организации, е, които така са е, слагали етикет на тази дестинация като на пренаселена, но друго нещо, което ми направи впечатление, включването на Пелопонес като един от е, застрашените райони от свръхтуризъм. Това е тенденция противна на е, тази от последните няколко години, когато се опитахме да рекламираме Пелопонес като, като е, примамлива дестинация, за да увеличим притока на туристи там. Да. Това проучване казахте, че е извършено през 18-та, е, междувременно нещата се развиват. Вие е, изброявате 115 дестинации, които е, страдат от проблема с свръх е, е, туризъм. Но интересно е критериите, по които сте определили тези дестинации защото се боя, че те не са много ясно дефинирани. Мисля, че за нас е интересно и нужно да реализираме един пилотен проект, за да наберем съответната информация. Председателят е, спомена, че сме създали в тази комисия една специална група за туризма и е, може би е, тя може да задвижи този проект за набиране на информация. Да ви информирам, че комисията по туризъм, по транспорт вече е помолил, обърнала се към госпожа Фандерлайн да назначи комисар, който да отговаря конкретно за туризма. Това много ще помогне на нашата работа. И трябва наистина да се опитаме да създаме един общ комбиниран механизъм за управление туризма в Европа, защото е, трябва да е, разглеждаме туризма в контекста на измененията в климата, е, економическите аспекти, економическото въздействие върху различни фирми, така че трябва да разглеждаме комплексно въпросът. Е, председателката. Е, значи, моля ви, е, повече от две минути не дайте да заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че включихте тази важна тема в дневния наред. Аз съм от Истрия, която е важна е, област е, от една точка на туризъм в е, Харватия независимо от това колко добре управляваме туризма, трябва винаги да е, сме, да, да, да имаме е, едно на ум с проблема е, свръх е, е туризъм. Аз е, опитах да е, изчисля брой на туристите, които са посетили нашия град е, и го разделих на населението на съответния град или, или и, съответната страна. в това отношение Исландия е на второ място, след това Харватия, Тоест проблема за Харватия е много важен. До сега да не говорим тук за проблемите, за, е, да търсим решенията. Е, три елемента е, съзирам тук. Трябва да развием инфраструктурата, канализация, шосейна мрежа, и е, трябва да използваме за целта кохезионните фондове, което означава, че в следващата многогодишна финансова рамка трябва да помислим за фонд, който да обхване тези е, области. Второ, държавата трябва да се намеси, като въведе мерки за е, намаляване на разходите за местното население, защото, е, например, е, в такива свръх е, туристически е, е, дестинации е, цените на е, жилищно население и така нататък са е, е, изкуствено завишени. След това мерки, с които да се управлява потока на туристите. По този начин ще можем да помогнем на местното население и да смекчим натиска и наплива към такива привлекателни дестинации. Господин Скот, имате думата. Благодаря за ясното представане на е, проблема. Ако всички презентации бяха толкова ясни, е, сбити, точни, актуални, наистина можехме е, ефективно да се борим с проблемите с климата в бъдеще. Много съм ви признателен за това. Радвам се, че комисията се занимава с този проблем. Насърчен съм от следното. Ако комисията погледне през лупа спешните проблеми, свързани с промените в климата и всички аспекти на туризма, мисля, че тогава ще имаме сериозен е, шанс да се преборим с е, проблемите. Така че бих е, помолил е, да продължите в е, този дух, защото е, обичайните ни дейности, ако продължим да действаме е, по е, този банален начин, няма да е, стигнем далеч ще е, увлечени в е, печалби, ще е, се разрушим е, красиви е, места, крайбрежнивици и такива и други е, обекти, които трябва да предадем на бъдещите поколения. Трябва да е, обменяме най-добри практики в управление на туризма, там къде да видим къде градския туризъм води до устойчив, здравословен е, транспорт. Е, е, но е, наистина е, благодаря ви много на много ясната презентация. Точно. Благодаря много. Следващата то изказване. Благодаря ви за, за презентацията. Благодаря за опита ви да, да произнесете името ми. Котая се казвам. Да, сложни са имената ни. Благодаря ви за презентацията и интересното проучване. Искам да обърна внимание на два а, въпроса. Първо, значението на това, което казахте, че всички е, данни са събрани по отношение на НАЦ-3. Това е важно, защото понякога събраните данни не отчитат е, новите форми на настаняване или пък е, е реалното е, положение в даден регион. Така че хубаво е, което сте. Е, хуб... Добър е вашия подход в това отношение. Второ, референдума, който е, поискаха венецианците, гражданите на Венеция, които страдат от свръхтуризъм. Те искат да поемат контрол върху града си, за да спрат това, този наплив. Но не смятам, че трябва да мислим за да търсим драстични решения, референдуми или други, но да търсим други специфични примери, които могат да ни помогнат. Искам конкретно да попитам тук дали имате конкретни примери от това проучване, които сте склонни да споделите с нас, които биха помогнали на районите с свръхтуризъм. Това не е проблем само на Венеция, но и на няколко други, е, няколко други района, както бе споменато. Благодаря най-сърдечно, госпожо председател. Благодаря и е, за презентацията. Това е една тема, която от една страна трудно се дефинира самата, самото понятие, от друга страна тя трудно се, е трудно измерима. Така че, е, значи, намираме се в една трудна отправна е, точка. Е, въпросът ми е, и по-скоро преди въпроса ще пледирам за това да е, конкретизираме, да внимаваме при избора на думи, когато говорим по тази важна тема. Е, в е, моята страна вече четем заглавия, е, където се е, отправят предупреждения. Мисля, че ние не бихме искали да се стигне до това. Спомена се, че числата са от статистиката от 2018. И тук изниква въпросът какво толкова се е случило междувременно е, в последните 10 месеца в областта на туризма? Какво се е променил? И второ, е, посоката на този е, списък, който сте изработили, какво сочи? И ще ви помоля да спрете вниманието на последната точка от е, анкетата, от списъка, особено ако отговорът е положителен. Благодаря ви за презентацията и за препоръките. Без съмнение, туризма е економически, двигател на економиката и може да бъде много полезен за тази регион, но трябва да се управлява устойчиво. Е, ще ви дам пример, който няма, не се съдържа във вашия е, проучване. Халштат в Австрия, едно малко граче. Е, споменавам го, защото фактите, свързани с него, са много важни. 754 жители е, има, но 1 милион е, туристи годишно т.е. над 3000 е, визи е, на, на глава от населението. Ако сравнете с, сравните с е, Залцбург, там 12 на глава от населението, в Виена 4, в Залцбург 1 и 700, в Хаустат много повече. Значи това, за което искам да помоля, е да се е, сравняват е, големите важни дестинации, като Добровник, Барселона, Венеция. Много важно е да се занимаваме с тях, разбира се, но трябва да се забравят, не трябва да се забравят и малките градчета, защото те не разполагат с бюджет, е, за да се справят с проблема. Идеята ми е, че има много други дестинации из цяла Европа с по-малко от 10-20 хиляди души. Те трябва също да получат бюджет и да, да се разработи проект, тъй като проблем проблема е не по-малко остър и за тях. Тези цифри са изключителни, е, но важни. Е, казвам, туризма е важен економически е, лост. Трябва да го развиваме, но трябва да го развиваме по устойчив начин, иначе ще бъде пагумен. Благодаря, господин Оливия. Една минута. Съвсем накратко. Радвам се, че се води такъв интересен дебат. Във Франция също е засегната, посещава се от милиони туристи. Проблема е, е и екологичен, и физически. Наистина сега хубаво е, че се прави анализ на европейско нищо, макар че решенията са национални. Е, нискобюджетния туризъм е, така наречения популярен туризъм е, е, представлява е, сериозен процент от туризма днес, но разбира се, е, трябва да се управлява разумно. Е, дебата по тези въпроси е, току-що е започнал. Е, е, сега ефекта е, е, е трябва да помислим и за данъчния аспект, например, е, с, с, във връзка с Airbnb. Airbnb. Е, Втория аспект е каква е регламентацията, каква регулиране, какво сътрудничество трябва да се установи с публичните органи в това отношение. Значи, вие споменахте е, нискотарифните е, пътувания. Наистина, това е една от причините за е, увеличаване броя на туристи. Какво може да се направи в това отношение? Днес тук се намесват и фактори като държавни помощи и така нататък. А, а, в началото, когато се появиха на тези нискобюджетни полети, те се ползваха от държавни помощи и така нататък. Сега вече, вече те се разрастват до опасни застрашителни мащаби. Сега ние се превръщаме в Средиземно море се превръща в. се замърсява все повече от свръхтуризма. Разбира се, трябва да се възстановят зони, които са защитени от туризъм. Сега, европейски на европейско равнище трябва да се разглежда проблема с настаняването и с Airbnb. Има градове, които са, са смазани от а, а, туристическия поток. А, е, те просто се разрушават. Местното население е, започва да бяга, защото е, живета в градовете е невъзможен. Е, Е, разбира се, е, по-бедните, е, хората с по-низки доходи грабват ниско тарифния полет и отиват в Барселона за 3-4 дни, нещо така. Сега това е коментар към господин Фриго. Защо защото този вид туризъм всъщност привилегирова и далечни полети. Трябва обратното да обърнем тенденцията, да насърчаваме местни местния транспорт, велосипеди, използването на велосипеди и така нататък. Е, трябва да помислим наистина за е, възможностите на мобилността в това отношение. Е, сега, господин Пейтърс, имате 6 минути, за да отговорите на всички въпроси. Надявам се, че ще имаме възможност и друг път да се срещнем с вас и да отговорите на, отговорите на наши въпроси. Нека да започнем от нещо, което трябва да е ясно, когато говорим за свръхтуризъм. Когато говорим по въпроси за свръхтуризъм, не говорим изобщо за туризма. Ето защо е трудно да имаме критерии и начин за измерване на свръхтуризма, тъй като въпросите с свръхтуризма се отнасят до приватизирането на публични пространства, също проблеми с публичния транспорт, неравенство между половете, също недостойна работа в някои региони на Европа. Така че има предизвикателство на европейско ниво. За това трябва да се разгледат всички аспекти, свързани с туризма. Разбира се, туризмът е важен економически сектор – това, което наблюдавахме на европейско ниво, и то не е само на европейско ниво, защото в нашия доклад ние сме анализирали крайбрежни градове, също селски райони и забелязваме една промяна от десетилетия от локация към дестинация. Тоест, разширява се този туристически балон. Ние споменахме доста от европейските градове, които преди не бяха туристически, но сега се разглеждат като нови възможности и могат да се превърнат в дестинации, където има свръхтуризъм. Това, което анализираме в нашия доклад, е промяната от един ексклюзивен модел към инклюзивен модел. Затова забелязваме толкова а, социални а, протести. Някои наричат а, това туристофобия, но това са социални движения, защото те са засегнати от намаляване на покупателната способност и прочие, замърсяване, екологични проблеми. Така че трябва да работим и в това отношение. Круизтуризмът на ръства, но трябва да говорим също и за това как се отразява това върху околната среда. И можем да променим нещата сега, можем да намерим альтернативи за се предвижваме в Европа и в световен мащаб. Това също е проблем, това е предизвикателство пред туризма и свръхтуризма в съвременния свят. Ние не можем да използваме такива бинарни противопоставения туристи срещу местни лица. Какви сме ние тук в Брюкс? Ние сме едни цифрови номади, ние сме международни служители, така че това е една друга парадигма. Тук въпросът опира до мобилност. И разбира се, ние трябва да работим за това да са местата подходящи за живеене, Колкото повече социална справедливост има в градовете, толкова по-добре, защото това ще промени нещата. В заключение, преди да дам думата на професор Питърс, казва се, че туризмът е като огън. Можете да готвите на него или да изгорите къщата си. Това, което анализираме в нашия доклад е, че туризмът е економически фактор – но трябва да отчитаме факторите, свързани с връхтуризма и как това се отразява върху качеството на живота в някои от европейските градове и дестинации. Благодаря ви. Благодаря за всички положителни думи, които казахте за нашето изследване. Беше много мило от ваша страна. Не е възможно да отговоря детално на всички въпроси по-отделно но искам да подчертая нещо отново. Говорихме за транспорта при ниски разходи в туристическите служби никой не разглежда въпроса за транспорта, може би само предвиждане до летището, но как това се интегрира в туристическия продукт и какво означава да имате междуконтинентални транспортни връзки и че това има отражение върху местното население. Интеграцията не е много добра. В транспортния сектор също не разглеждат въпроси, свързани с туризма или с прекарване на свободното време. Необходимо е да се направи нещо в това отношение. Друг важен въпрос се отнася до това, че свръхтуризмът в крайна степен означава управление. Всяка дестинация е различна. Не можем да представим една рецепта. Ако направите това, ще бъде всичко наред. Това не е възможно. Но е необходимо да разполагате с средства за управление има такива явления като Airbnb, Uber, други социални платформи, други платформи на економиката на споделянето, където не се управляват нещата. Ако всички настанявания са чрез Airbnb, няма начин да се следи всичко това и как се отразява то върху населението. Това са все аспекти, които можем да извлечем от изследването и може да се работи върху тях. Е, има хора, които живеят в е, прекалено натоварени райони. Самите те не пътуват или път пътуват е, на къси разстояния, използват устойчиви средства за транспорт. Това е всъщност по-устойчивия модел за в бъдеще – Всичко това опира до разликата в доходите. Онези, които пътуват от Австралия за Европа, плащат много по-малки данъци от онези, които пътуват с влак от своя град до съседен град. Така че трябва да се помисли нещо повече върху равенството. Всичко това са аспекти, които са свързани отново с свръх туризма и ефтините форми на транспорт. Благодаря ви, господин Питерс, господин Милано, благодарим ви. Euh, Няма да ви оставим само с това. Вие също ще участвате в работата на специалната група по туризма. Благодаря ви за изследването ви защото това ще ни помогне в нашата законодателна работа по отношение на туризма за бъдещето, който да зачита нуждите на околната среда, на живота на гражданите, както и економическите аспекти, и че не е възможно да се прави всичко както ви хрумне. В 14.30, уважаеми колеги, ще продължим работа с размяна на мнения с комисаря Алжбета Бенковска. И ще разгледаме подробно проблемите, свързани с фалита на компанията Томас Кук. Благодаря ви. Благодаря и на преводачите, че работиха малко по-дълго. Благодаря.